Ladies and gentlemen, good afternoon. Госпожи и господа, добър ден. I guess that we can begin. Предполагам, че вече можем да продължим. Уважаеми колеги, уважаеми гости, казвам се Павел Свобода и трябва да кажа, че за мен е наистина чест да ръководя работата на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент. Комисията реши да проведе своя семинар за бъдещето на европейското право. Искам да благодаря на нашите оратори. Искам да благодаря на всички, които са тук днес. В крайна сметка трябва да се знае, че нашата комисия се занимава не само с законодателните процедури. За нас е много важно да утвърждаваме правната професия. Семинара би трябвало да се разглежда като част именно от тази задача. Подбрахме пет проблема. Те са свързани с бъдещото законотворчество. На първо място ще чуем какъв е опитът в прилагането на европейските норми на национално ниво – Също така, доколко съдилищата прилагат европейското законодателство, знаем, че те непрекъснато го правят. Националните съдии вече се чувстват по-уверени в прилагането на европейските норми, Надяваме се, че тези норми растат не само като количество, но и като качество. Така че това е първото изложение, което ще чуем. На второ място знаете, че нашата комисия отговаря и за наблюдението на изпълнението на нормите на Европейския съюз – затова и доктор Марта Балестерос ще представи различните начини за ефикасен парламентарен надзор. На трето място ще разгледаме европейското международно частно право. Професор Крамер неведнъж е бил сред нас, Нямам никакво съмнение, че това, което ще чуем, ще ни е много полезно. Комисията се интересува до някъде от взаимното признаване на съдебните решения и до развиването на европейските норми в тази област. Накрая ще чуем двама експерти, които ще говорят за правото на интелектуална собственост в Европейския съюз. Знаете, че сме работили по европейския патент, както и реформите при търговската марка. Накрая решихме да изслушаме и експертите от школа Супериоре Сантана в Италия. Те ще говорят за нова област на правото, свързана с автоматизираните системи и роботите. Това е нещо много важно, защото тук възниква въпроса, кой носи правната отговорност за решението взето от робот. Междувременно сме предвидили и достатъчно време за дебат. Бих искал да подчертая, че всеки от нашите оратори е подготвил и писмен материал по изказването си, но сега ще дам думата първо на доктор Волфганг Хойзел, който е директор на Европейската академия по европейско право. Благодаря. Uh, Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за милите думи. Аз бих се възползвал от възможността да говоря матерния си език, ако нямате нищо против. Това ми е много по-лесно и съм много по-красноречив народния си език. За мен е чест и радост днес да мога да говоря пред вас по една тема, която всъщност е доста банална тема. Става дума за ролята и отговорността на националните съдии при прилагането на европейското право. Това е тема, която е важна за функционирането на Европейския съюз като правна общност, като общност, която е основана на правото и това, което е, съвсем основателно занимава Комисията по правни въпроси, е, е, че не става дума в моя доклад за бъдещото развитие на правото на Европейския съюз, а за условията за неговото ефективно прилагане и то масово. И според мен е, тук е много важно да се посочи каква е ролята на националният съдия при прилагането на европейското право. Аз съм поставил друго заглавие на доклада, различно от това в началото. Става дума не за experiences, а по-скоро за прилагане на европейското право. Когато говорим за опит, аз би трябвало да подготвя емпирично изследване, но за съжаление за това нямах достатъчно време. Искам сега да очертая предизвикателствата и отговорностите пред националните съдии при прилагането на европейското право и е, това ще направя, като очертая набързо различните производства, в които е особено важно съдията да познава европейските инструменти – ще говоря накратко за два основни принципа на европейското право, които е, предпоставят неговото прилагане и е, най-вече за производството по постановяване на преодициални заключения, което всъщност представлява диалог между националните съдии и е, съдът на Европейския съюз. Искам да кажа след това няколко думи за процесуалната сфера. Е, където националните съдии трябва да познават много добре европейското право, ако наистина трябва е, да е, го изпълнят с живот. Става дума за инструментите за правно сътрудничество в наказателното и в гражданското право. Със сигурност там се предлагат много възможности, които още повече ще подобрят функционирането на тези инструменти. Аз Искам да посоча, че накрая в обобщение ще кажа, че тези познания и способности на националния съдия при прилагането на европейското право ще имат ефект само когато той има съответната квалификация и повишава непрекъснато квалификацията си, както на национално, така и на европейско равнище. Искам да кажа няколко думи за себе си. Както каза председателя, аз съм директора на, Европейската, на Академията по европейско право. Това е институция, която беше създадена през 1992 година по инициатива на Европейския парламент и е, това беше в е, контекста на тогавашните инициативи за вътрешния пазар. Тогава всички политически действащи лица осъзнаваха, че е, със създаването на вътрешния пазар националните съдии и адвокати получават нови отговорности и от друга страна е, тези хора от правната практика до сега не са прилагали почти нищо от е, европейското право и неговата систематика. И тогава аз е, мога да кажа, че е, работех като съдия в областен съд в Германия и от личния си опит мога да кажа, че ние тогава не познавахме много добре европейското право и избягвахме неговото прилагане. Все пак да припомня, че става дума за времето преди 1992 година е, и то най-вече, когато е, става дума за дела, които са в компетенциите на по-висшите съдебни инстанции. Това като малък анекдот към моето изложение. Искам да кажа, че във връзка с отговорността на националния съдя при прилагането на европейското право има две предизвикателства. Първо, предизвикателство за самия национален съдя, който и днес, предвид образованието си, не на първо място е обучен да прилага европейското право и не на първо място е избран за това да прилага европейското право. За това пред него има големи предизвикателства, имам предвид отговорност на национално равнище, а също и на европейско равнище. Защо? Защото в Европейския съюз европейското право трябва да се прилага единно и е, Колкото по-децентрализирано е това приложение, толкова повече ще трябват познания на европейското право. Така че и за европейския законодател и за националните съдии е предизвикателство на растващата комплексност и сложност на европейското право. И националните съдии, разбира се, трябва да го познават добре. За да могат националните съдии да бъдат в състояние да обхванат това все по-комплексно европейско право, Европейският съд още от ранен етап, още от 60-те години, наложи два принципа в европейското право, които трябва да ползват националните съдии и да ги познават много добре, да познават механизма на прилагането им. Първо, принципа за пряка приложимост на европейското право. Това всъщност се прилага спрямо всички правни форми при директивите при определени условия и от друга страна принципа на примат на общностното право. Тези два принципа са изключително важни и непрекъснато са подчертавани от 60-те години на само от Европейския съд, но националният съдия трябва да осъзнае много добре тези взаимозависимости и на база на това да постановява своите решения. Така че мога да кажа, че той познава много по-добре националното право, но има случаи, в които трябва да го постави на заден план и да обърне повече поглед към европейското право. И когато задава въпроси, знаете, производството по постановяване на преюдициални заключения, той трябва да знае как се формулират преюдициални въпроси и в какъв момент. Европейската правна академия имаше честа през 2011 година, също по поръчка на Европейския парламент и с Центъра за правна квалификация, да изготви едно проучване за нивото на квалификация и познанието на познанията по европейско право на националните съдии. Това изследване имаше е, резултат, е, че в производството по на преюдициално заключение на повечето национални съдии не знаят как да формулират преодициален въпрос, не познават много добре това производство. Познават го по-скоро по име, така че е, има много голяма потребност от повишаване на квалификацията им в тази област. При производството по постановяване на преодициално заключение трябва да се има предвид, че то също търпи развитие. С развитието на европейското законодателство в сферата на правосъдието, например в семейното или наказателното право, беше наложено, наложено ново производство, а именно ускорено производство в рамките на производството по постановяване на преюдициално заключение и тук е, вече съдията е, трябва самия да предложи възможни отговори на Европейския съд. Няколко думи, дами и господа, ми позволете сега във връзка с е, правосъдието, което от договора от Амстердам се изпълва със все повече живот, т.е. принципа за, на съдебното сътрудничество по граждански и заказателни дела – от е, среща на върха в Тампере. Е, то почива на взаимното признаване на съдебните решения и на присъдите. И, е, между другото, се прилагат много инструменти на практика. Това е централно изискване за доброто му функциониране. И всички е, органи на правосъдието трябва да имат доверие помежду си. Това е предпоставката и непрекъснато се акцентира съвсем основателно върху това взаимно доверие. То е, ще се разраства само тогава, когато е, хората, които работят в съдебната система на една страна, знаят каква е съдебната система на други страни, така че да бъдат убедени, че всички се ръководят от едни и същи принципи и ценности. Знаете, че програмата за нормотворчество след е, е, Тампере, Хага и последно в Стокхолм е, се ръководи от големи петгодишни програми. В рамките на тези програми има много законодателни актове, са създадени много такива. И а, ние знаем, че от юни 2014 година за първи път а, на базата на Лисабонския договор нямаме програма, а, а стратегически насоки. Стратегическите насоки, които бяха прияти от Европейския съвет през юни и които трябва да бъдат изпълнени с живот следващите 5 години, имат за цел на първо място консолидация консолидация, това означава, че и във вашата комисия ще се постави големия въпрос как да се консолидират правните инструменти, кои са уместните мерки, кои са подходящите мерки във връзка с кодификацията на множеството наказателно-процесуални или гражданско-процесуални актове, които са пръснати на различни места как е, това да се систематизира, в каква рамка да се постави, е, рамковите решения, които вече не действат. Всичко това ще трябва да е, се решава и това ще е свързано с нови политически предизвикателства и приемане на нови актове. Във връзка с съдебното сътрудничество искам да посоча какво сме изложили в нашия документ. От една страна съществува голямата група въпроси за признаване и изпълнение на решения в, по търговски и граждански дела. Това е много стара материя и имаше като нейн предшественик днес действащият регламент от 1968 година. Става дума за една конвенция всъщност, която още преди е, създаването на пространството на правосъдие, свобода и сигурност, беше ясно, че трябва да се осигури известна свобода на движение, поне по търговските дела, ако искаме общият пазар да работи добре. В регламент Брюксел 1, който беше преработен, са отразени тези неща – и също така има и други е, регламенти, като регламента за връчване и така нататък. Е, непрекъснато те търпят развитие и националните съдии, които трябва да прилагат директно тези регламенти, когато става дума за е, трансгранични компетенции и изпълнение при дела с трансграничен елемент, те наистина трябва да знаят как функционират тези неща. Същото се отнася и за несъстоятелността, когато става дума за трансгранични случаи. Това пак е, е предизвикателство към съдилищата, които участват в е, конкретния случай. И на практика все по-голямо значение добива европейското семейно право. Тук също трябва да се изясни въпроса за компетенциите, за изпълнението в е, случаи на развод, издръжка и също така, когато става дума за родителските права. От друга страна, и това се поставя все повече в светлината на обществеността, голямата област на наказателно-правното сътрудничество и мога да кажа, че от една година има предложение на комисията за създаване на Европейска прокуратура, която ще бъде компетентна първоначално само за състави, които са свързани с защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Обаче тази прокуратура ще има потенциал да поеме и състави, свързани с тежка престъпност. Най-известният пример като инструмент от е, наказателно-правното сътрудничество Европейската заповед за Арес, е, която след е, атентатите от 2001 година беше прията много бързо. Във връзка с много други инструменти има голяма критика в, в практиката, например, че заповедта за Арес се прилага в някои страни много често или пък производството по обезпечаване на доказателства не е много е, практично. Липсва кохерентен подход по отношение на е, инструментите като цяло и за съжаление до голяма степен липсва едино прилагане на тези инструменти в държавите членки. Това мога да кажа, уважаеми дами и господа, във връзка с темите, които трябва да познават националните съдии и квалификацията, която трябва да имат, за да прилагат европейското право. Това, което не споменах, е свързано с с трансграничното прилагане на правото, т.е. в случай на стълкновение кое национално право се прилага. Това е също една сфера, в която националният съдия трябва да има познания и ако той трябва да прилага чуждо право, трябва да знае какво е, се урежда в това право. Аз не искам сега да се спирам детално на всички тези изисквания във връзка с повишаването на квалификацията на съдиите. Мисля, че това е ясно. Ясно е също, че повишаването на квалификацията на съдиите трябва на първо място да става на национално равнище в националните съдебни академии, но мисля, че е ясно също, че е, Европейския съюз също има много голяма отговорност, която след е, Лисабонския договор съвсем е, ясно има правомощия за подкрепа на правосъдието. Така че повишаването на квалификацията на съдиите трябва да се разглежда малко в по-широк смисъл, а не само повишаване на квалификацията на съдиите и прокурорите на национално равнище. Знаем, Знае се, че е, обикновено е, е, адвокатите са тези, които първо виждат връзката с европейското право, обръщат внимание на това за съдията. Благодаря. Thank you very much. Много ви благодаря. Това беше наистина много изчерпателно изложение. Вие като чили успяхте да обхванете всички важни аспекти това, което националния съдия трябва да има предвид, когато упражнява професията си. Всъщност, е, виждам, че сме покрили втората точка от нашата програма съвсем на време и това е чудо. Сега ще изслушаме и професор Штоц. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Искам да ви благодаря за поканата. Аз съм генерален директор в Съда на Европейския съюз. От името на съда искам да ви пожелая успех с този семинар. Темата а именно прилагането на европейските норми на национално ниво е тема, която живо вълнува Съда на Европейския съюз. Ясно е защо имаме преюдициалните запитвания съгласно договора за функционирането на Европейския съюз и чрез тях Европейския съюз помага на държавите членки да изпълняват европейските норми. Освен това, имаме системата по член 267, която е и гарант за пряката връзка между Съда на Европейския съюз и националните съдилища. Това е много тясна връзка и целта е да има единно прилагане на европейските норми. В краткото си изложение ще направя няколко общи бележки за преюдициалните запитвания, така както те се прилагат за Съда на Европейския съюз. Това е много важна част от дейността може би е необходимо да обърнем внимание на факта, че между 2009 и 2013 година броя на решенията на съда нараснаха с 20%. Същевременно за същия период броя на преюдициалните запитвания нарасна с почти 60% от 259 до 413 през 2013 година. Тези запитвания са около 40% от дейността на съда. 2013 година обаче вече бяха 60% от дейността на съда. Като за 2014 година още нямаме всички данни, но към 30 юни вече имахме 242 преюдициални запитвания, което е 71% от дейността на съда или, както виждате, повече от две трети от всички разглеждани въпроси. И това са въпроси постъпили от националните съдилища. Същевременно много от тези запитвания са свързани с пространството на сигурност и свобода, защитата на потребителите и свободното движение на гражданите. Ако разглеждаме държавите членки, то германските съдилища са на първо място. Те са най-активни 22,5% от постъпилите до сега през 2014 година запитвания са от Германия. След това имаме Холандия, Белгия, Франция – а що се отнася до десете нови държави членки, присъединили се към 2004 година, 2013 година имаме общо 15%. За Румъния 3,56, за България 2,22%. На 26 май тази година имахме и преюдициално запитване от Харватия. То беше свързано с екологичните норми. Уважаеми дами и господа, През септември 2012 година беше прият нов процедурен регламент, всъщност той влезе в сила тогава, процедурен регламент за дейността на съда. Той отразява развитието на нашата работа. Виждаме, че преюдициалните запитвания сега се уреждат в новия регламент за процедурата, като основното тук – е преработката на нормите от предходния регламент, за да се съкрати продължителността на процедурата и се изпълнят някои други цели. Необходимо е да се отбележи, че 2004 година имахме 23,5 месеца, 2009 17 месеца, 2013 година 16,8 месеца. Виждате, че тенденцията е благоприятна. Когато става дума за спешно запитване, когато е необходимо съдът да разгледа по-бързо дадено запитване, тогава продължителността е 2 месеца, между 6 и 8 седмици. Обикновено всяка година имаме две до четири такива спешни процедури при преюдициалните запитвания. Уважаеми дами и господа, принципно множеството теми при преюдициалните запитвания ме накараха да се фокусирам най-вече на два проблема, които са важни за нас. От една страна процедурата и от друга страна съществото, свързано с прилагането на хартата за основните права. Първо от процедурна гледна точка трябва да подчертая, че Съда на Европейския съюз трябва да е компетентен, за да отговори на запитването и то трябва да бъде допустимо също така. Имаме член 53, параграф 2 от правилника на съда, съгласно който съдът е некомпетентен тогава или когато съдът е некомпетентен или запитването е недопустимо, то тогава съдът прекратява работа по запитването. Задават се някои въпроси във връзка с компетентността и допустимостта. Принципно тези въпроси се разглеждат по служебен път – Съгласно съдебната практика, нека ви напомня член 267, съдът може да тълкува европейското право в границите на своята компетентност. Същото съображение се отнася и до изпращането на преюдицианите запитвания, но тук имаме два случая. От една страна Националния съд поставя въпрос – и иска Европейския съд да обясни каква е съвместимостта и съответствието между националната норма и европейската. Така или иначе обаче Европейският съд няма компетентност да тълкува националното право. Неговата компетентност е единствено да тълкува европейското право. Следователно, Обичайното е съдът да заяви, че е некомпетентен и не може да отговори на такова запитване за съвместимостта на национална норма с европейското право. Но, вместо да се отхвърли запитването поради некомпетентност, се търси преформулировка – Обяснява се, че на Националния съд могат да се предоставят елементи по тълкуването на европейската норма, които да му помогнат в това да приложи европейското законодателство. Имаме, с други думи, случай, в който запитването не се отхвърля поради некомпетентност, а по-скоро се сменя формулировката – за да се помогне на Националния съд. Трябва да кажа, че в много от случаите понякога се правят и грешки, но те не водят до последствия. Втория случай – при некомпетентността засяга обстоятелства, които са чисто вътрешни за държавата членка. Наскоро Европейския съд заяви, че няма компетентност по мандата за задържане на българските власти в този случай аргумента беше, че контрола се извършва на българска територия. Контрол при представенето на картата за самоличност. Последиците също са изцяло национални и за това Съда на Европейския съюз реши, че тук няма компетентност. Но Имаме и други случаи. Например, задължението родители да вакцинират децата си срещу някои заболявания. Съдът беше сезиран от Словакия по този въпрос. Задължителното вакциниране на децата в този случай Съда на Европейския съюз реши, че би трябвало въпроса да се уреди на европейско ниво. Имаме и член 168 от ДФС, е който дава възможността за такова тълкуване от гледна точка на превенция на заболяванията. Но така или иначе не би трябвало граждани на Европейския съюз да отказват задължителните ваксини. Това беше случай, в който за вакциниране на непълнолетни запитването имаше за цел да установи доколкото националната норма отговаря на европейското. Така или иначе, съдът реши, че е некомпетентен да се произнесе. Господин председател, по отношение на правомощията на съда да прави своите проучвания, ще кажа следното – Когато се установи, че съдът не е компетентен да отговори на запитване, както казах, съдът отхвърля това запитване поради некомпетентност. На второ място, пак по процедурата, искам да се спра на друг член, 94 за първи път в регламента за процедурата се определят минималните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени при изпращане на преюдициален въпрос, така че той да е допустим. Необходимо е да се знае какъв е предмета на спора, всичко това трябва да е описано. На второ място трябва да са описани националните норми, които биха били приложени в този случай. На трето място да се обяснят причините, поради които се изпраща запитването. И до някъде се поставя под въпрос валидността на някои европейски норми – Уважаеми господин председател, доктор Хойзел вече даде много изчерпателно обяснение. Наистина от съдиите се очаква да познават добре обстоятелствата, при които могат да направят преюдициално запитване. Имаме изискванията и по новия регламент за процедурата, но интересното тук е, че на веб страницата си Съда на Европейския съюз е публикувал препоръки. Това е един документ от 6 страници. Препоръки именно за националните съдилища и те са свързани с изготвянето на такива запитвания. Много полезен документ, на който трябва да се обърне внимание. Ако запитването не отговаря на тези изисквания, тогава се решава, че то е недопустимо. Много е важно националните съдилища да се съобразят Тогава, когато едно запитване се определи като недопустимо, имайте предвид, че бройката нараства всяка година с 6%. е ясно, че има някакъв проблем. Макар, че тази бройка не нараства толкова динамично, колкото останалите, които споменах, все пак имаме все по-голям брой. След това казах, че ще говоря за хартата за основните права и нейното изпълнение. Принципно тя се прилага изцяло и в частта си производни права. Когато говорим за изпълнението на хартата имаме предвид и член 51, параграф 1 на хартата, съгласно който хартата се прилага тогава, когато на национално ниво се изпълнява европейската норма. Имаме дело 2013 година, в чието решение съдът обяснява конкретно обстоятелствата на прилагане на хартата на национално ниво. Обяснява се, че тези права трябва да бъдат гарантирани тогава, когато съответната правна област от националното право влиза в европейското право – с други думи, държавата членка трябва да се съобразява с изпълнението на хартата и на националното ниво. Решението на съда позволява последователност между правния ред на договора и съответно на хартата. Освен това, принципът е логичен, той е прост, лесен за изпълнение – Когато се изпълнява европейското право, хартата е приложима. Когато обаче имаме област, в която се прилага единствено националното право, тогава хартата не е приложима. Някои поставиха под въпрос това решение. Дори го критикуваха, бих казал, но така или иначе в този случай съдът на Европейския съюз е различен от един конституционен съд, например, в държава членка, трябва да се има предвид, че той не е специализиран в областта основни права на човека. Принципно той тълкува цялото европейско право което включва множество области, но не може да се говори за някаква конкуренция между съда в Люксембург и съдилищата, които се специализират именно по въпросите на правата на човека. Доста дълго говорих, за което се извинявам, господин председател. Готов съм да отговоря и на въпросите. Uh, thank you very much, uh, Professor Stotz. Uh, благодаря, професор Штоц. Имаме и трети оратор. Преди да преминем към дискусията, давам думата на, на доктор Марта Балестерус. Сповядайте. Добър ден! Благодаря за това, че ни поканихте на днешния семинар. Казвам се Марта Балестерос. Работя за Милио, консултантска фирма, специализираща в даването на съвети по правни и политически въпроси на европейските институции. Основни права, екология, здравеопазване, потребителски проблеми. Това са насоките на нашата дейност. Ще говоря за прилагането на правото на Европейския съюз. И като въведение ще изясня някои от термините, които използваме – а след това ще засегна тенденциите при транспонирането или въвеждането на актовете на Европейския съюз. Инструментите, които се използват на ниво Европейски съюз за гарантиране спазването на европейските норми и най-сетне мерките, които могат да бъдат предприяти в случай на неспазване. Мисля, че е, на веб страницата на парламента е качена моята презентация. Целта е да отчертае необходимостта от е, категорична политика на Европейския съюз за контрол и гарантиране прилагането на правото на съюза на ниво Европейски съюз като част от принципите на правото на съюза. Това включва усилия както от страна на Европейския парламент, така и от страна на комисията. Термините, които обикновено се използват, включват и понятието транспониране или въвеждане. Е, това е, е процесът, чрез който с национален акт в националното законодателство се въвежда акт на Европейския съюз. Под термина прилагане разбираме начина по който се прилага това право. Изпълнение означава и въвеждане и прилагане, а гарантиране на спазването означава мерките, които държавните органи предприемат, за да гарантират изпълнението на правото на Съюза т.е. да се гарантира транспонирането и изпълнението. Основната част от нашето проучване е свързана с две теми като цяло. Отдавна има проблеми с изпълнението на правото на Европейския съюз. И освен това, Европейската комисия се затруднява да гарантира систематичното, системното изпълнение. Не само трябва да се констатират нарушенията, но и да се упражнява контрол, тъй щото всички нарушения да бъдат разкрити. В изложението си ще се спра на ефективността на различните средства, чрез които комисията упражнява контрола си. Сега, по понятието транспониране или въвеждане. Комисията следи както своевременното, така и правилното въвеждане на директивите. Това е приоритет за нея, който тя отчита в различните годишни доклади за наблюдение на начина по който се извършва въвеждането на общностното право в държавите членки. При транспонирането има една обща тенденция държавите членки да бавят въвеждането на общностните актове в националното законодателство. В последния годишен доклад, посветен на 2012 година, се констатира, че срещу повечето държави членки за това са заведени дела за неизпълнение на правото на е, Съюза. Например, 24 държави членки е, са изправени пред т.е. срещу 24 държави членки са образувани дела за неизпълнение на правото на Съюза във връзка с директивата за енергийната ефективност на сградите. Комисията обаче заявява, че отражението на член 260 от договора за функциониране на Европейския съюз, 260 алинея 3, се е проявило в посока към ускоряване на транспонирането в държавите членки. Тоест, сега държавите членки, когато знаят, че има опасност или е образувано производство за неизпълнение на правото на Съюза от тяхна страна, те реагират по-бързо. Когато се извърши късно въвеждане, на акта в националното право, тогава държавите членки плащат големи глоби. И съгласно член 260 алинея 3, сега тези глоби се дължат още при първото производство, което се води пред съда за допуснатото нарушение, а не както беше по-рано при следващо производство за неизпълнение на съдебното решение. Основната част, причина за бавното или неправилно въвеждане на директивите е тяхната неяснота. В крайна сметка там се пресичат много политически компромиси и за това е редно парламентът да следи за това когато директивата минава през законодателния процес, нейното съдържание винаги да остава ясно и недвусмислено. Освен това, в държавите членки има различни процедури за въвеждане на законодателството, на директивите и в този смисъл ние мислим, че препоръките, които могат да се направят, за да се повиши делът на въведените директиви, следва да включват това хората, които участват в преговорите в хода на законодателния процес, когато се приема една директива, да поддържат връзка с онези, които извършват въвеждане на същата директива в националното законодателство. Това за сега не е практика. Друга препоръка е да се гарантира, че когато за възприемане на определено поведение времето е от особено значение и това възприемане на поведението трябва да стане в определен кратък срок, да се използва регламент вместо директива. Регламентите обаче не се следят за нарушение системно, така както не се следят за, системно за нарушение директивите. Тук също опираме до капацитета на комисията да упражнява контрол. Сега с какви средства разполага комисията и какви средства използва тя, за да гарантира изпълнението на правото на Съюза? Тези средства са на лице, но трябва да бъдат употребявани по-стратегически. Някои от тях трябва да бъдат използвани по-системно, а други трябва да се използват само когато е необходимо за целите на конкретна директива. Uh, Ако се погледне анализа на различните средства, които ние сме направили, ще уточня, че когато се проверяват корелационните таблици, е, това трябва да се прави системно, трябва да се проверява и как се изпълняват плановете за транспониране, които е разработила комисията. Бих желал да бих желала да кажа, че задължението просто да се използват таблици за съответствие, е нещо, за което Европейският парламент настоява отдавна. И сегашният състав на парламента също може да продължи тази борба. Има две междуинституционни споразумения между комисията и парламента с цел държавите членки да представят таблици за съответствие. Парламентът трябва да осигури достатъчно средства на комисията да изисква такива таблици за съответствие, защото само така може системно да се контролира дали се изпълнява правото на Съюза. Освен това, Европейските органи следва да извършват проверки на ниво Европейски съюз. Това също е тема която неколкократно е била разисквана от Европейския парламент през последните години. Смята се, че е необходимо да се извършват проверки или дори разследвания по конкретни жалби или хипотези на нарушения при въвеждането на европейското законодателство в някои държави членки. В момента комисията няма точно такива правомощия по отношение на околната среда и когато се стигне до съда, Комисията не разполага с достатъчно доказателствен материал, е, за да изгради своята теза и понякога губи делото. Могат да се дадат примери за проверки на ниво Европейски съюз, за хуманното отношение на животните, например, за безопасността на храните, е, за морското дело. Няма причини, поради които подобни проверки да не се извършват във всички подотрасли на европейското право. Това е, ще осигури достатъчна информация в допълнение на тази, която постъпва чрез е, инициативата Европейски пилот. Сега, тук стигнах до двете основни средства а, при установяване на нарушенията. Европейския пилот и производството за нарушение или за неизпълнение. Европейският пилот е създаден по инициатива на комисията през 2007 година. Това е инициатива, която не е снабдена с правно основание в договора за функционирането на Европейския съюз. Нейната цел е да се коригират проблеми при изпълнението на общностното право, като се създаде платформа чрез която комисията и държават, държавите членки могат да общуват помежду си, да обменят информация и така да, отстра... да се отстрани нарушението. Така се преодолява нарушението сравнително бързо и по-бързо получават отговор на жалбите си засегнатите граждани на Европейския съюз. Инициативата Европейски пилот има някои проблеми. Тя е лишена от правно основание, както ви казах. Погледнете договора, член 258 позволява на комисията да изпрати до държава членка мотивирано становище, когато е на мнение, че тази държава членка е нарушила правото на Съюза. Е, комисията обаче е длъжна да даде на държавата членка възможност да даде разяснение. Значи тук се минава през две фази. Първо се изпраща уведомително писмо, с което комисията казва смятаме, че сте в нарушение и на второ място, във втора фаза, се приема мотивираното становище. Европейския пилот се добавя като трети пласт над тази двуфазова процедура, но за съжаление пилотът е лишен от правно основание. Както казах, при е, този тип нарушение при въвеждане на общностното право има тесен диалог между комисията и държавите членки. Е, доколкото сме извършили анализ, в някои случаи срокът през който се осъществява този диалог е твърде продължителен. 6 е, месеца. Това е прекалено дълго. Някой път дори и повече. Сире, че говорим за много продължителни периоди, през които държавата членка остава в нарушение, докато води диалога си с комисията във връзка с това нарушение. Това се отразява пряко върху вътрешния пазар. Тоест, процесът на диалог в известен смисъл бетонира нарушението поне за известен период от време. Втората причина, поради която има някои проблеми при европейския е, пилот е, е, че няма контрол върху решенията. Това са решения, които се вземат на ниво Европейски съюз и комисията има свобода на преценка дали да разгледа определена жалба и дали да започне производство за нарушение. Тук ще цитирам някои доста поразителни цифри. В последния доклад за изпълнението на правото на Съюза, комисията заявява, че е получила и разгледала над 2800 жалби. 621 от тях са довели до активиране на инициативата пилот. Другите не са били изобщо обработени. Не им е даден ход. Това е много. И за това смятаме, че следва да се упражнява някакъв контрол върху законосъобразността на решението на комисията дали да работи по определена жалба или не, както и контрол върху начина по който протича това извънсъдебно производство, като същевременно бъдат определени и срокове за всеки етап от процеса и се уточни каква е ролята на, всяка, на всеки от участниците в него. Производството за неизпълнение на правото на Съюза е добре познато на всички държави членки. В момента, в който официално започне такова производство, всяка държава членка знае, е, че ще се изправи пред съда. Комисията въпреки всичко и въпреки, че получава много жалби, е решила да свие използването на това производство, т.е. да не го използва толкова често. От тук и нашите препоръки. Смятаме, че трябва да има регламент, където много ясно да се предпишат производствата европейски пилот и производството по е, нарушенията, свързано с нарушението. Да е ясно кое производство кога започва, как и кога приключва. И е, след като приключи европейския пилот, в кой момент може да започне официално производство за нарушение. Е, при европейския пилот е, не споменах, че има още един недостатък. Жалбоподателят не участва в производството срещу държавата членка и в този смисъл това производство губи своята легитимност. Е, когато жалбоподателят участва в производството, как, както той прави, например, в производството за неизпълнение, той може много да допринесе за ефективното разрешаване на спора, защото може да предложи информация, която не е на разположение нито на комисията, нито на държавата членка. Е, тогава е, производствата приключват е, по-бързо и решенията са по-качествени. Такива примери имаме от Швеция и от Италия. Този пример може да бъде заимстван на европейско ниво, включително чрез настояване и по предложение на парламента. Предлагам на Европейския парламент да настоява, когато има твърдение, че не се изпълнява правото на Европейския съюз, жалбоподателят винаги по някакъв начин да бъде ангажиран в процеса. И последно искам да се спра на прозрачност. Преди години Парламентът поиска комисията да направи база данни, чрез която да се следи статусът на производството за нарушение на държавите членки. Срещу кои държави членки има такива производства? Докъде са стигнали те? Такава база има в момента на сайта на комисията, обаче тя е неизползваема. Е, информацията е устаряла, нищо не може да се извлече. Затова бихме желали парламентът да иска от комисията да гарантира и на обществото, и на парламента, че ще предоставя актуална информация за всички висящи или приключили производства за неизпълнение на правото на Съюза. Благодаря. Благодаря ви за вашето изложение. Остана ни малко време за разисквания. Госпожа Халтала, заповядайте. Благодаря ви, благодаря много и за толкова интересните изказвания. Може би трябва да попитам първите двама оратори, господин Хойзел и господин Стоц, по-подробно за Европейската заповед за арест. Бихте ли обяснили дали има проблеми, свързани с липсата на ефективност или съгласуваност между националните съдилища. Това е много интересна тема. Бих казала също, че е и една сива зона. Но държавите членки тук трябва да изпълняват европейското законодателство. Същевременно това означава, че в този случай трябва да се доверят на съдебната система на друга държава членка. Каква е ролята на съда тук? Към госпожа Баестерос, много ви благодаря за направените предложения. Наистина мисля, че Европейския парламент трябва да формализира европейския пилот, както и процедурите за неизпълнение. Имам два въпроса. Много често гражданското общество има голямо доверие в европейските норми и тяхното изпълнение по отношение на местообитанията на птиците. Uh, Същевременно е ясно, че тук са важни економическите аргументи по изпълнението на директивата. Важно е да опазваме природата. Вие каква? И последен въпрос. Екологичната отговорност. Аз имам някои наблюдения по въпроса. Мога да ви дам и своето обяснение за изпълнението в държавите членки но така или иначе е интересно да чуем как се изпълнява директивата. If you permit me, uh, we will, uh, I have two more uh, questions. Ако ми позволите, ще чуем още два въпроса и може би едва тогава ще пристъпим към отговорите. Господин Мариньо Пинто. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да направя сега някои коментари, преди да премина към същинския въпрос към тримата изказали се. Всъщност е, е предизвикателство в е, тази област на правото да се обсъждат тези неща е, и мисля, че до сега тези неща като че ли са поставени на заден план в Европейския съюз. Европейския съюз, правно погледнато, се подчинява на собствен правен ред е, и това е, се отнася до търговията, до стоките и така нататък. Европейския съюз, така да се каже, е резултат от е, трансформация на Европейската економическа общност в политическа общност и имаше различни стъпки в този процес. Сега, нека да премина към правото по същество. Имаме едно първо измерение тук, а именно абсолютно зачитане на човешкото достоинство. Това е първичното съдържание на всяка правна система. И имаме Европейски съюз с 28 държави членки, 28 различни правни системи, които се различават, разбира се, помежду си. Това може да се превърне в проблем на пръв поглед и изглежда проблематично, обаче от друга страна може да представлява и шанс, защото естествено законите във всяка държава са различни, но правото е едно и също. Е законите не представляват правото, те са само е, източник на правото. Е, както например правораздавателната практика или пък добрите традиции и добрите социални практики. Всичко това се разглежда като източници на правото. И правовата държава е именно онази държава, която във всички свои действия се основава на правото. И всъщност кой правораздава, това са съдилищата. И още веднъж по темата правото в Европейския съюз. Ние имаме права на човека, имаме основни права и един голям проблем при правата на човека и при основните права винаги възниква, когато става дума за лица, които ни се струват различни. Казано ясно, това са престъпници, терористи или хора, които експлуатират други лица и така нататък. И точно в този момент трябва да се защитават правата на човека. Това е много съществен елемент. Това е базата за всичко. Ние не можем да говорим за хората без да признаем по-скоро държавата да признае, че това право съществува. И сега понятието общностно право. Правото на Европейския съюз и тук става дума за цялостен спектър от основни принципи, Например, принципа на презумцията за невиновност, много важен принцип. Също така става дума за състезателен принцип тук, че едно лице не може да бъде осъдено без да му се признае правото да обжалва. Е, тоест всички възможни права тук се визират също и правото на защита. Ще ви разкажа една малка история, която може би не ви е непозната, но не сте я разглеждали от тази светлина. Преди около 2000 години в Галилея е постановена присъда и един назаретянин в четвъртък вечерта е бил задържан, е, изтезаван и на следващия ден е прикован на вериги и е, след това екзекутиран. Днес и имаме процесуални изисквания. И имаме именно такива процесуални изисквания, които не могат да позволят такова бързо изпълнение на присъди. Аз сега не искам да се спирам на бруталността на тогавашната присъда и скоростта, с която е изпълнена. Тогава за този човек от Назарет, не се е намерил никой, който да извиси глас в негова защита. Всички са мълчали, също и най-добрите му приятели, също и онези, които преди няколко дни са го аплодирали. Това се е променило и трябва да го признаем. Това е нещо много важно и трябва никога да не го забравяме. първостепенна задача на адвоката е да защитава своя повереник. Това са правови гаранции, а не права на адвоката гаранции за гражданите. И след това независимостта на съдията, на съдилищата, това също е много важен принцип, който не бива да забравяме, за да могат хората да са изложени на външен натиск. Сега вече към въпроса ми към тримата изказали се възможно ли е, да или не, да се погрижим на практика тази е, типология, що се отнася до е, това какво представлява престъпление, да се предприема от централен орган. Е, това е много важно за Европейския съюз, най-вече в наказателното право. Или е, казано е, с ясни думи, това, което се признава за престъпление в една държава, да се признава за такова и в другите държави и обратно, което не се признава за престъпление в една държава, да не се признава и в другите. За мен това е фундаментален въпрос, защото съществените ценности са еднакви за всички. Ние искаме да защитим гражданина, примерно чрез наказателното право и е, да речем, когато става дума за убийство. Тук не трябва да има противоречия, че това трябва да се квалифицира като престъпление във всички страни, също така и е, клеветата. Е, след това грабеж, е, въоръжен грабеж, престъпления срещу собствеността и така нататък. Не можем ли наистина да е, установим един uh, мащаб и това да го направим централно. Uh, I will take one more Още един въпрос ще чуем от госпожа Морвай. Но трябва да сме сигурни, че ще имаме време не само да чуем въпросите и отговорите. Благодаря ви. Много е хубаво, когато правото и разгорещените страсти вървят ръка за ръка. Моят въпрос обаче е много по-скучен. Той е свързан с неразбирането при изпълнението на нормите от Хартата за основните права на човека. Всъщност двама от нашите оратори засегнаха този въпрос. Вие споменахте два от случаите, когато Хартата не се прилага, не е и приложима. Задавам си въпроса, дали е имало всъщност случаи, когато хартата е била приложима на национално ниво. Знам, че е трудно да се запази вниманието, но все пак ще помоля всички да има търпението да ме изслушат. Имам още един въпрос. Каква е съдебната практика до този момент по приложимостта на хартата? Какъв е опита и на Съда на Европейския съюз? Госпожа Морвай беше много кратичка, и за това господин Бретон също ще има възможност да зададе въпроса си. Благодаря ви, господин председател. Искам да привлека вниманието на ораторите към два проблема. На първо място примата. Това е проблем свързан и с съдебната практика – още от 1964 година до сега. От съдебната практика знаем, че общностните права имат примат дори и над конституциите на държавите членки. Възниква демократичен проблем, обаче, когато това не е включено в договора. То беше включено в проекта за Европейска конституция, но знаете, че последва отрицателния вод – на референдума от страна на французите най-вече и този принцип за примата не е изрично постановен в договора. За това си задавам въпроса, защо всичко се основава на принцип, който дори в крайна сметка не беше записан в договора. Нормално ли е това? И на второ място, малко по-технически въпрос, всички се радват на факта, че хартата за основните права на човека беше приета, макар че не винаги нейните принципи се прилагат напълно. Имаме и конвенцията за зачитане на правата на човека, която също се спазва от държавите членки. Това е конвенция от 1950 година, но тук имаме различна юрисдикция. От една страна Съда по правата на човека и конвенцията, от друга страна имаме хартата. Няма ли риск от конфликт, нещо, което се е случвало и в миналото. Благодаря ви. Много ви благодаря. Уважаеми наши гости, сега ще ви дам думата. Моля ви да отговорите на въпросите, но имайте предвид, че само след две минути ще трябва да продължим със следващия оратор. Ако ми позволите, по реда на изказалите се, ще бъда много кратък. По първия въпрос, ефективността на Европейската заповед за арест, тук няма никакво съмнение и доклада показва, че тук сроковете са станали толкова кратки, че наистина можем да говорим за реален успех – Разбира се, трябва да се има предвид, че самия съд е задължен да издаде такава заповед, когато са изпълнени съответните обстоятелства. Той не действа по свое осмотрение. Мисля, че това беше и целта и отговаря на правната общност, която се изгражда възоснова на взаимното доверие. Ако възниква някакъв въпрос с погазването на основните права или правата на човека, то в крайна сметка съда в Страсбург е този, който трябва да се произнесе, е, защото хартата е един инструмент на европейското право. На практика може да имаме разлики, но на теория това е така. Знам, че понякога Европейската заповед за арест се използва непропорционално, например при по-дребни нарушения. Преминавам към следващия въпрос. Вие искате европейското наказателно право да е по-единно, но тук ще ви напомня правното основание, договорите. При трансграничните въпроси в тази област вие може да имате единствено сътрудничество – така или иначе, това е принципа единни в разнообразието. Държавите членки може да имат различни критерии за това какво съставлява дадено престъпление, но не виждам пък нищо толкова лошо. По последния ви въпрос за хартата ще дам възможност на господин Штоц да отговори, след това на господин Бретон Въпросът, който вие зададохте, заслужава двудневна конференция, кое право има примат. Разбира се, трябва да се има предвид, че всички държави и членки при последващите реформи на договорите, включително и промените в Съда на Европейския съюз, са залагали този принцип при тълкуването на европейското право. В някои държави и членки обаче конституционните съдилища все още са на мнение, че принципът е спорен, но това, както казах, можем да обсъждаме цели два дни. Благодаря, господин председател. Първите два въпроса бяха по-скоро от политически характер. Естествено, е, Европейския съд в Люксембург признава това, което е посочено в директивите за Европейската заповед за арест и също така това, което е записано в други директиви. Това изобщо не стои под въпрос. Е, всъщност е, съдът само тълкува. Той не прави, не упражнява политика, въпросите, които задавате вие, са политически по-скоро как да бъдат създадени директивите, до каква степен да се признават различните правни концепции. Аз мисля, че това е най-вече въпрос от политическо правен характер. Въпроса за приложеното поле на хартата. Естествено, съдът в много случаи е прилагал хартата и в повечето случаи въпроси се задават от националните съдилища. Мога само да напомня, че понякога СЕС е опрекван че преди е, прилагането на хартата е бил твърде колебрив при прилагането на основните права спрямо европейски е, обстоятелства. Това обаче вече не може да се каже. След влизането на картата в сила това вече не е така. И съдът е, прилага хартата както по отношение на административните актове, така и по отношение на законодателните актове. В е, много случаи, които са широко известни, той е, е отменя правни актове, прияти от съвета и парламента, поради нарушения на основните права, например съхраняването на данни. В тази връзка през април тази година беше отменен правния акт поради нарушение на член 7 право на личен живот и също така защита на личните данни. Виждате, че Европейския съд упражнява строг контрол върху основните права, също така и строг контрол върху съвместимостта на вторичното законодателство с хартата на основните права. И той е дори е вдъхновен от тази харта в тази си задача. Аз мога да ви изброя цял списък от решения, където съдът е прилагал хартата. Това не е никакъв проблем. Мога да ви изпратя този списък. И последния въпрос. Примат на европейското право пред националното право и също така факта, че европейското право в някои случаи дерогира Конституцията. Това е въпрос, който се задава постоянно Опитът ми показва, че е, наистина този въпрос реално възниква рядко. На мен ми е известен само един случай, в който съдът е, е постановил решение, че една конституционна разпоредба на държава членка нарушава основните права по-точно една от разпоредбите на договора. Става дума за а, е, разпоредбата случила преди 20 години, съгласно която съдът реши, че е, забранието, което е описано в Германската конституция, че жените не могат да е, служат ефективно в армията, че това нарушава принципа за равно третиране на половете. Тази това съдебно решение обаче беше възприето положително в Германия, имаше реформа на Конституцията и днес жените служат в германските въоръжени сили. Това само като пример. Искам да кажа, че теоретично проблемът съществува, но вие, както казахте, не може да се говори за преобръщане принципът на предимство е основен принцип. Той е залегнал в Лисабонския договор и според мен това е необходим принцип и не трябва този принцип да се разглежда самостоятелно, а в съчетание с други разпоредби от договора. Договорът гарантира също в член по-точно в един от предните членове, правото на национална идентичност. И според мен този принцип на предимство и правото на национална идентичност трябва винаги да се разглеждат в баланс. Последния въпрос – конкуренция между Страсбург и Люксембург в член 6 от е, договора е посочено еднозначно, че Европейският съюз се присъединява към Европейската конвенция за правата на човека. Това е много ясно посочено. Знаете и вие, че Европейския съюз преговаря и има текст на споразумение за присъединяване на Европейския съюз и там се орежда, че съдът в Страсбург, т.е. СПЧ, може да постановява решения по случаи, които се отнасят до общностното право, правото на Европейския съюз и в момента Европейската комисия е внесла искане за представяне на становище и приемам, че съдът ще постанови своето решение през идущите месеци. По същество не мога да кажа нищо, защото става дума за висящо производство. Мисля, че към настоящия момент мога да кажа, че има много активен обмен между съдиите от е, Европейския съд в Люксембург и колегите им от СПЧ в Страсбург. Те се срещат редовно. Съдът в Люксембург е, провежда редовни срещи и с е, представители на висшите съдилища на държавите членки, най-вече с конституционните съдилища. Има обмен между Конститу... Френския конституционен съд и Европейския съд в Люксембург. Това са не само срещи, където а, хората а, приятелски се здрависват, а са истински семинари, където се обсъжда сътрудничеството при тълкуването на правото. Това е винаги едно много плодотворно сътрудничество и аз лично не виждам особено голям потенциал за конфликт, въпреки че теоретично не мога да го изключа изцяло. Благодаря. Um, Благодаря ви. Ще се огранича до въпросите за директивата за местообитанията, екологичните норми. Всъщност, споменатите две директиви имат за цел защитата на общественото благо и обществения интерес. Следователно, в този случай няма стоп стопанска дейност, която да застане за тях. Именно и за това е много важно да се използва европейския пилот и процедурата за неизпълнение, за да сме сигурни, че комисията съответно работи по набелязаните проблеми, а когато има неизпълнение при тези директиви, то трябва да се разглежда като особено съществено. Освен това, имайте предвид, че и при двете директиви се очаква гражданите да упражняват надзор. Защото в крайна сметка те могат да установят дали даден вид изчезва или не. Директивите от една страна са технически, но гражданите са тези, които би трябвало да забелязват проблемите. Това е, а по препоръките необходимо е европейския пилот, както и процедурите по неизпълнение да бъдат по-ефективни, особено при директивата за местообитанията. Иначе Доколкото знам, тази година комисията ще излезе и с доклад по изпълнението на двете екологични директиви. Ние по-конкретно сме разгледали наказателната отговорност, вредите. Вижда се, че до някъде има липса на хармонизиране – и в двете директиви има и липса на разбиране в държавите членки. Като чили те смятат, че директивата се прилага единствено, когато вредите са катастрофални. А в останалите случаи, въпреки че биоразнообразието е застрашено, не се прави нищо. И тук е много важна ролята на обществеността, на обществените власти. Те трябва да търсят решения на вредата, нанесена на биоразнообразието. Необходимо е да се има предвид, че ако директивата беше прилагана както трябва, така че да се обхващат всички вреди, тогава и операторите щяха да плащат за тези вреди, нещо, което не се случва по-настоящем, а мисля, че трябва да се случи. Той е предмет на доклада на комисията също така. И се надявам, че скоро ще имаме преработен вариант на директивите. Благодаря. Много благодаря и на тримата оратори за дадените отговори. Сега нека преминем към втората част на нашето изслушване. Тук ще дам думата на професор Ксандра Крамер. Тя ще говори за това, което е озаглавила като европейското частно международно право пътя напред. Заповядайте. Thank you for your... Благодаря за въведението и за любезната ви покана да се изкажа пред вашата комисия. Ще се спра на европейското международно частно право. Традиционно под европейско частно международно право се разбира отрасълът, който регулира международната подведомственост при спорове с международен елемент, както и признаването и допускане изпълнението на чуждестранни съдебни решения. Има обаче някои нови норми във връзка с тази материя в договора от Лисабон и аз съм ги включила, доколкото те засягат уредбата на международното частно право. В документа който виждате, е, се спирам накратко на целите на европейското международно частно право с оглед политиката на Европейския съюз и очертавам действащата уредба, която е градена през последните 15 години. Също така обръщам внимание на дейността на миналия парламент, във връзка с международното частно право на Европейския съюз, като засягам и някои проучвания, извършени по искане на парламента, в които съм участвала. Също така, на... ще дам препоръки е, за това на къде може да върви в тази дейност Европейският парламент, както и по-общо Европейският съюз. Темата е много обща. Ще се опитам да я представя лаконично е, в самия материал, с който разполагате, който е качен и на сайта на парламента, има препратки към други източници. Член 81 от Лисабонския договор е, предвижда, че е, съдебното сътрудничество и Пространството на свобода, сигурност и правосъдие са от компетентността на Европейския съюз. Свободата, сигурността и правосъдието допринасят за вътрешния пазар, защото улесняват движението както на частни лица, така и на предприятията. Актовете на международното частно право ви дават сигурност за това към вашите правоотношения какъв закон ще се прилага. Определя се кой от съдилищата на различни държави членки е компетентен да разгледа евентуален спор и също така се гарантира по този начин, че като се снабдите със съдебно решение, то може да бъде изпълнено и в друга държава членка. Компетентността е, по отношение на международното частно право в Европейския съюз обхваща всички граждански и търговски правоотношения с международен елемент. Има обаче едно важно ограничение и то е свързано с семейното право. Член 81 от договора поначало изисква, когато се приемат актове в областта на семейното право, тези актове да се приемат с единодушие на всички държави членки в съвета – Тоест, възможно е да се приемат такива актове, но само с единодушие. В миналото това се оказвало проблем, например при приемането на регламента Рим 3 за приложимия закон към развода. Там не се постигна единодушие, и за това регламентът в крайна сметка мина по линията на така нареченото засилено сътрудничество. Има и също така някои висящи законодателни проекти, например този за регистрираните партньорства от брачен тип. Там има много различни становища на дър... между държавите членки, твърде различни са материално-правните законодателства на тяхна територия. Тези е, законодателни ограничения, които проистичат от Лисабонския договор, а именно, че международното частно право почти не обхваща подотрасъла семейно право, това е, не бива да се забравя. Много актове са разработени обаче, въпреки това ограничение, което е довело до разширяване на достъпа до правосъдие за европейските граждани и до по-високо доверие между съдилищата. Тук е, се наблюдава известно напрежение. От една страна се приемат актове, казва се ние взаимно си вярваме, например махаме екзекватурата, т.е. признаване и допускане изпълнението на чуждестранни е, съдебни решения, а от друга страна се настоява на това, че е необходимо да се гради все по-голямо доверие. С други думи, на ниво държава членка и отношения между държавите членки трябва да има реално доверие. Преди десетина години се признава, че между различните актове до някъде липсва съответствие, защото всеки акт засяга и урежда конкретна тема и някак те не си съответстват много помежду си. Правилата, включени в един или друг акт е, с различно приложно поле, преговорите по тях се водят от различни формации и по различно време, така че там има известна липса на съответствие. Напоследък, Вниманието ни е ориентирано предимно към възстановяването на економиката, към економическия растеж и към отговорността на физическите и юридическите лица. Един последен пример в това отношение е регламентът за несъстоятелността, който силно акцентира върху преструктурирането на дружествата, така че да им се позволи да изпълняват своята економическа роля. Ако погледнете документите, от тази година, да кажем, заключенията на съвета от юни месец, както и политическата програма на комисията до 2020 година, ще видите, че кодификация, консолидиране и доизграждане на правната уредба са трите приоритета там. Е, през 2012 година е, такава инициатива бе подета и от Европейския парламент да бъде направена по-пълна, по-изчерпателна, по-качествена уредбата в областта на международното частно право. Сега нека да видим какво е направено до сега. На основание член 81 от договора, само за 15 години са приети над 20 нормативни акта, около 13 регламента, по въпросите на международната подведомственост, приложимия закон и признаването и допускането изпълнението на решение. Имаме и някои съпътстващи въпроси, актове, уреждащи връчването на съдебни книжа и събирането на доказателства. Допълнително се е работило и по актове за правна помощ, за медиация в дела с международен елемент. В момента все още е, има три висящи проекта, по които преговорите не са приключени. Има и е, свързани с тази материя директиви, приети на основание член 114. Те са много тясно свързани с темата на съдебното сътрудничество. Някои се ограничават до правоотношенията с международен елемент, други обаче не се ограничават само до тези отношения. Е, когато е, анализирате международното частно право на Съюза, виждате, че то е, почива върху много различни правни основания. Освен това, в развитието на този подотрасъл роля има съдът на Европейския съюз да, не само пряко тълкувайки норми от международното частно право, но и тълкувайки някои други норми, да кажем тези за свободното движение на лица. Защото е, е, международното частно право преди всичко е международно частно право на държавите членки поради тази причина е, тези основни принципи свобода на движение на физическите и юридическите лица, свобода на установяване, свобода на предоставяне на услуги са оказали много голямо влияние за развитието на правната уредба на европейско равнище. Не бива да забравяме и Хакската конвенция, т.е. конференция по международно частно право, някои от нейните конвенции са приети от всички държави членки, от някои държави членки е, Има и нещо друго, за което е имало и проучване на Европейския парламент. А именно начина по който нашите актове се отразяват върху отношенията с трети страни. Актовете ни до някъде се ограничават до международните правоотношения на нашите граждани. Обаче на наша територия има не само граждани на държавите членки на Европейския съюз, а и граждани на трети страни, така че и техните правоотношения понякога се нуждаят от уредба на международното частно право. През 2012 година Европейският парламент поръча изследвания, които да бъдат посветени и да извършат анализ на съществуващите празноти в правната уредба – и да дадат препоръка за по-кохерентна правна уредба или за изграждане на европейско международно частно право. Акцентира се преди всичко върху сферите извън семейното право. Вечно право, тръстове, представителство, юридически лица, личен живот, средства за колективна защита на правата и интересите – непозволено увреждане. В момента тези области все още не са в предметното поле на регламента Рим 2 и за това Европейският парламент възложи да се работи върху тази празнота, да се каже доколко и как тя може да бъде преодоляна. И също така през последните няколко години комисията там, където все още няма нормативна уредба, излиза с препоръки по един или друг въпрос. Така, например, е, беше е, направено е, при средствата за колективна защита. В семейното право има много повече празноти, обаче това е съвсем естествено, тъй като Съюзът едва отскоро се занимава с семейно право или по-скоро е започнал да се занимава и там възможностите му, както казах, са ограничени, тъй като за приемането на актовете се изисква единодушие в съвета. Същевременно материалното право в държавите членки е, може много да се различава по някои въпроси, както дадох примера с регистрираните партньорства – някои е, други въпроси засегнати в е, проучванията, за които говоря, включително и в академичните среди, е, е тези други аспекти са свързани с е, липсата на съответствие между различните актове, до някъде препокриване на нормативна уредба, да кажем с нормите на актовете за защита на потребителите. И от тук проистичат някои е, несъответствия. Сегашният законодателен подход е, да се законодателства на парче води до дублиране. Някой път е, нормите е, са в един дух, но друг път са различни по съдържание. Също така Европейският парламент, задавайки задачите за проучването, пожела да се направи анализ и на разходите. може да се каже, е, че в резултат на различни изчисления сме стигнали до цифрата 140 милиона евро. Толкова всяка година ни струва така наречената не Европа, недостатъчното изграждане на европейска интеграция. Към това трябва да се добавят и разходите за липсата на качество в законодателството, а именно разходи, проистичащи от несъответствието, за което говорих. И така, ние препоръчваме като по-нататъчни стъпки в политиката да се започне с дружественото право. Преди около месец комисията ни възложи проучване за съществуващите проблеми в областта на дружественото право. Това проучване ще стигне и до Европейския парламент. Направено е изследване на разходите и е, се вижда от това изследване, че най-големите несъответствия се констатират в областта на дружественото право. След това ще е, се препоръча и въпреки че ще е трудно, бихме е, казали, че то е приоритетно, е, да се работи по е, семейното право. Особено важно е да се работи върху нормите за имената на лицата, както и за гражданското състояние на лицата. Включително принципът на забрана на дискриминация ни задължава да хармонизираме правилата в тази връзка. Ще се опитам да се вместя във времето, господин председател. Консолидиране на действащата уредба също е един вариант, но аз не виждам кой знае каква полза от това. Кодификацията, изготвянето на кодифицирани актове, като се взема предвид е, и съдебната практика, е друг вариант, а последният вариант – е да се върви към един централизиран европейски кодекс на международното частно право. В литературата тази идея се посреща и с възторг и с отрицание, защото в Европейския съюз държавите членки имат различен подход и традиции във връзка с кодификацията. Мисля, че в момента мнозинството държави членки не са склонни да поемат в тази посока. Освен това, има някои области в нормативната уредба, които наистина се характеризират с голяма празнота. Няма никаква хармонизация, няма никаква уредба. Тази празнота е най-голяма по отношение на семейното право. Там практически няма нищо. И така, препоръки за средносрочен и краткосрочен план трябва да продължи постепенното надграждане на действащата уредба, като се започва с сферите извън е, семейното право и се преминава към семейноправните въпроси първите, които трябва да получат уредба, са въпросите за имената и за гражданското състояние. Трябва след това да се обърне внимание на възможностите за консолидиране и кодификация на някои действащи актове. Например, Рим 1 и Рим 2 могат да бъдат кодифицирани в един акт. И също така бих настояла, че много съществена препоръка отправяме за надлежно изпълнение на актовете от страна на държавите членки и оценка на тяхното функциониране. Виждаме, че има е, някои актове, с които напълно е премахната екзекватурата. Има актове, където екзекватурата е премахната, но има основания за отказ в особени случаи, отказ от допускане изпълнението на решението. И има друг, трети тип актове, при които екзекватура почти си съществува. Нуждаем се от хармонизация между всички тези актове, за да се улесни изпълнението на съдебните решения. Премахването на екзекватурата е предмет на редица актове, но тяхното функциониране не е оценено. А ако се направи такава оценка, от нея ще се родят идеи за по-нататъчно законодателство. Сега, във връзка с дългосрочната работа трябва да се работи е, за идеята да се създаде Европейски кодекс на международното частно право. Мисля, че това е бъдещето, което ни очаква в дългосрочен план. Благодаря. Благодаря, госпожо. Разбирате, че предметът на вашето изложение – е толкова обширен, че е невъзможно да го синтезирате в 15 минути. Това разбираме и ние. Сега давам думата на следващия ви колега, който ще се занимае с проблематиката на правото на интелектуална собственост. The... Благодаря за предоставената ми възможност да говоря пред Европейския парламент. Кратко встъпление ще направя. Работя за консултантска фирма, която е специализирана в иновации и следователска дейност, също така и в економически изследвания. Всъщност, трябваше да дойде друг на мое място, професор Лайл Бентли от университета Кембридж, който да говори също по темата авторско право, но той има задължение в Торонто и то от дълго време, поради което трябваше да откаже идването си тук, така че аз е, ще говоря по тези теми. И трето, ще направя връзка с казаното от е, изказалата се преди мен. В сферата на авторското право имаме много широк спектър от теми и аз няма да бъда в състояние всичко да обхвана в краткото време на моето изказване, така че можете да ползвате моето изложение в писмена форма, което ще получите. Първо, авторското право, какво представлява то най-общо. Става дума най-общо за изключителни права, които обхващат най-различни е, продукти, е, технически изделия, е, видеозаписи и така нататък. Важно е да се знае, че авторското право не представлява единно право, то включва най-различни неща. Става дума за патенти, марки, и е грешно да се приема, че правото върху интелектуална собственост е, е свързано най-вече с патента. Право върху интелектуална собственост, това е много важна тема, която се обсъжда много широко. Ние изготвихме едно проучване в тази връзка и има също така от IP-интензивни индустрии около 80%. 26% от работните места са в този бранш и е, като се направи съпоставка с е, патентите и с търговските марки, ще видите за какви измерения говорим. Когато четете е, статии във вестниците, ще видите, че темата за интелектуалната собственост има много економически измерения. Наистина тази тема се обсъжда много широко. Има много хора, които са против, има много хора, които са за защита на интелектуалната собственост и наистина няма е, еднозначен отговор. Някои твърдят, може ли интелектуалната собственост да правото върху интелектуална собственост да подкрепя иновативната дейност? Отговорът е да обаче от друга страна пък се твърди противното, така че много трудно е да дадем тук е, еднозначен отговор. Нямаме контролна група, по която да установим какво ще се получи с и без прилагане на правото върху интелектуална собственост. Е, привържениците твърдят, че това отговаря на правото върху интелектуална собственост, правото на изразяване, но има и някои специфични аргументи и това са много важни аспекти, също погледнати и в економически аспект. Политиците и е, законодателите трябва да имат винаги това предвид. Трябва да се намери добър баланс между различните заинтересовани страни, тези, които са носители на правата, третите страни, които не са носители на права и е, обществеността. За това става дума основно при правото, правата върху интелектуална собственост. Сега, кои са инструментите на този тип право? Патентите, първо, това е може би най-известният инструмент, е, също търговските марки, е, авторското право и също така търговската тайна. Това е една много интересна тема. Ние смятаме, че в този формат обаче по-важна тема ще бъде правото, ще бъде промишления дизайн. Да започна с патентите. Технологичните изобретения, които съответстват на определени критерии, са под защита. Тук има изискване за новост, трябва да има иновативен елемент, не трябва да става дума за вече съществуващи неща и разбира се, това трябва да е годно за индустриално приложение. Е, за да се признае за патент. Е, обществеността, тук е интересно да посоча, че възприема законодателната дейност е, по отношение на патентите в близкото минало, последните 20-30 години, беше относително скромна в сравнение с другите инструменти на правото върху интелектуална собственост. Това е свързано с конвенцията от 70-те години, при която беше е, установена една система, доста добре действаща и отчита интересите и потребностите на индустрията в много голяма степен, въпреки че винаги има дискусия за уеднаквяване. Много важно е да се посочи, че Европейската конвенция за патентите не води до европейски патент, а става дума всъщност за а, м, систематизиране, обвързване на националните патенти. В миналото се водеше дискусия за европейския патент, като се има предвид хармонизирано приложение на патентното право и още на патентите. И всъщност е, имаме заявяване на патент, е, след това е, проучване и накрая патентът може да бъде одобрен. Тази ситуация съществуваше дълго време, имаше големи усилия от 70-те години да се преодолее тази ситуация и сега как изглеждат нещата с националните патенти? Желанието беше да имаме е, единен европейски патент. Възникнаха обаче въпроси с езиците и с е, други административни теми във връзка с европейския патент. Например, също, че имаше и определени интереси в. Е, индустриалните среди и имаше определени заинтересовани лица, които пледираха срещу е, единния европейски патент. Съществуваше обаче инструмент за засилено сътрудничество. 25 държави членки вече отбелязват е, напредък и наблюдава се законодателна дейност в тази сфера и въвеждането на този единен пакет. Имаме регламента от 2012 година за единния патент. Имаме също и един регламент, който урежда езиковите въпроси и превода. Това също е, е предмет на дискусия и след това имаме споразумение за единен патентен съд. Тук е, може би ще трябва да дам някои пояснения когато имаме множество национални патенти, изпълнението на патентите се извършва на национално равнище. Това има отрицателни въздействия, като например съдебен туризъм, форум шопинг и различни резултати, в зависимост от страната, където се заявява патента. И това се преодолява, ако бихме имали единен патентен съд, който да действа за целия Европейски съюз. Това е беше обект на дискусия и след постигнатото споразумение мога да кажа, че патентния съд беше ратифициран само от някои държави. Франция, Обединеното кралство и Германия спадат към тези държави. Когато всички държави ратифицират, този процес ще приключи. Както ви казах, имаме регламент 1257, който действа и основната дейност на парламента, според нас, е, в този случай е да следи за прилагането на този регламент. Това ще бъде трудно. Разбира се, има дискусия за таксите и не непременно е, това ще бъде популярно при е, заявяването на патент, защото ще може винаги да се използва старата система и в зависимост от преценката на разходите ще се работи по едната или по другата система. Сега малко ще ускоря изказването си, защото една трета от времето ми изтече. Преминавам към търговските марки. Това са знаци или символи които показват какъв е търговският происход на дадена стока или услуга. Имаше много голяма законодателна дейност в тази сфера. Две от основните инициативи ще посоча директивата за търговските марки от 1981 година и след това регламента за въвеждане на марка на общността. Това е регламент от 2004 година и също така създаването на Агенция за търговските марки. Има много широка правораздавателна практика по отношение на търговските марки. Като прочетете тази информация, ще разберете по-добре как следва да се тълкуват директивата и регламента. Много от нещата са уредени така, че се актуализира настоящата правна уредба. Например, има предложение за регламент за изменение на регламента за общностната марка. Има също така и други опити за хармонизация е, на правната уредба на търговските марки. Това е, е тема, по която и Европейският парламент е изявил позиция, съветът е, също, но има разногласия между съвета и парламента. Става дума за изключенията при търговските марки. Това е, е обект на противоречия и тук парламента иска да постигне напредък. След това авторското право. Тук става дума за произведения на изкуството, защита на произведения като книги, филми или компютърни програми. Тук ситуацията е следната една хармониза... хармонизацията е значително в по низка степен, отколкото при патентите. При търговските марки имаше големи разлики в националното законодателство и подходът, който беше избран за хармонизиране, беше относително широк, което доведе до там, че е, бяха създадени редица директиви за хармонизиране на авторското право. В началото ставаше дума за това да се насърчават определени технологии или пък да се се концентрираме върху сателитните технологии или други технологии. Имаше е, известни предизвикателства за авторското право и е, стремежът беше това да се реши чрез директиви. В е, последния мандат имаше три подобни директиви. Първо, изменение на сроковете за звукозаписи и за е, възпроизвеждане. Е, след това проблемът вие сте а, културна институция, искате да дигитализирате книга, нямате обаче а, нужните права, как а, трябва да се действа. Тук има а, насоки, има и а, директива за колективно упражняване на авторски права. Това е важно за а, предприятията, които а, събират такси в полза на носителите на правата. Тук имаме напредък. Комисията беше инициатор на редица дискусии между заинтересованите лица. Що се отнася до изключенията, още тази година се очаква бяла книга. Какво ни очаква в бъдеще? Първо става дума за обхвата на правата, изключенията при прилагане, а и за други неща а в дългосрочен аспект вероятно трябва да се помисли за единно европейско авторско право. И има е, някои е, работи на академично ниво, някои трудове, които е, предлагат подобен инструмент единно европейско авторско право. Сега, е, търговската тайна, това е следващата тема, тя е обект на дискусии е, и е, Дискусията дали е, това също да се включи в е, интелектуалната собственост. В е, голяма част от литературата това се разглежда като част от интелектуалната собственост. В економическо отношение това е важна тема. Като погледнете статистиките, ще установите, че повечето предприятия отдават голямо значение на търговската тайна, много по-голямо, отколкото на другите области от интелектуалната собственост не е известно Значи всъщност известно е, че търговската тайна не е просто тайна, трябва да са изпълнени определени критерии. Търговската стойност тук е от голямо значение. Когато се изпълнят всички тези условия, тогава вече може да се говори за а, търговска тайна. Предвижда се също и определена степен на защита. Проблемът е, че а, съответния закон или закони а, са много хетерогенни в държавите членки. Наистина сега сме в една субоптимална ситуация. Това беше установено от Европейската комисия така че трябва да се приеме европейска директива. Тя е сложена на масата и в най-близко бъдеще ще бъде обсъждана от Европейския парламент. Има също и други теми, които трябва да се споменат. Те са е, посочени в е, моя писмен доклад, например, непрекъснатата тема за упражняване на тези права. Има голям натиск от индустрията да се повишат възможностите за е, упражняване на правата върху интелект интелектуална собственост. Комисията обяви план за действие, план а, срещу нарушенията е това. И след това а, темата международна дейност. Там а, има много международни договори за правото върху интелектуална собственост, но се засягат само определени а, аспекти. Има и други преговори става дума за Световната организация за интелектуална собственост. И, голямо значение се отдава и на американския пазар на това. Проведохме една, едно проучване за лицензирането на патенти на европейски предприятия и всъщност Проблемът е, че СА, всъщност се установява, че САЩ е вторият по важност партньор за лицензиране на патенти. Важно е какво САЩ правят в тази сфера, за да може да се разбере в каква конкуренция се намираме. Благодаря, това беше един кратък преглед по темата. Мисля, че спазих регламента за изказване. Благодаря ви. Това беше много задълбочено изложение относно правата върху интелектуалната собственост. Ще помоля обаче заместник-председателката госпожа Делво да поеме председателството на семинара, тъй като, за съжаление, аз имам и друг ангажимент. Благодаря за всички изложения до тук и моля да бъда извинен. Без да губим време, нека преминем към последното експозе. Ще дам думата на професор Палмерини и доктор Бертолини. Не знам как ще си разделите времето. Ние сме си разделили презентацията. Благодаря ви. Благодаря за поканата и възможността да говорим за нашите изследователски разработки през последните няколко години. Роботиката е всъщност възникваща технология, която ще промени корено обществото ни. Тук се инвестират доста големи ресурси, същевременно извън Европа също се приема законодателство в полза на роботиката. Медийните и културните институции обръщат доста голямо внимание на областта, очаква се и много голям економически ефект, защото само в областта здравеопазване, например, различните технологии, като протези, придружаващи роботи за възрастните и хората с увреждания, наистина ще има огромно подобрение. От друга страна, можем да имаме автономни превозни средства, нещо, което ще намали происшествията по пътищата – Ето защо е много важно да започне и бързото нормотворчество. Необходимо е Европейския съюз тук да бъде лидер в световен мащаб. Принципно, роботиката ни дава големи възможности, но ние трябва да сме подготвени за предизвикателствата. Необходима ни е тази правна рамка, рамка от политики. Нещо, което е ключов елемент и за развиването на роботиката и автономния пазар на продукти и услуги. Необходимо е да се регулира от самото начало вместо да се пилеят резултатите от тази толкова ценна технология. Така ще можем да се радваме на, първия, на пълния и потенциал. За да може роботиката да се развива, е необходимо изследователската дейност, иновациите да бъдат достатъчно отговорни и всичко да почива на споделени европейски принципи и ценности – освен това, научните разработки и иновациите трябва да бъдат с високо качество. Нещо, което би трябвало да е резултата от работата на различни изследователски екипи. Те работят в различни държави членки и би трябвало работата им да се разглежда не само като национално значима. Същевременно ние трябва да се водим от нуждите на обществото, да имаме открито общество, прозрачни иновации, защото не е достатъчно роботиката да се съобразява с основните ценности. Трябва да се обръща внимание на тези приложения, които отговарят на обществените нужди. Да се дава също така равенство при предоставените възможности, да има справедливост и да се търсят технологии, които подобряват качеството на живота на европейските граждани, особено тези от тях, които имат по-голяма нужда от помощ. Тук се разработват наистина различни законодателни мерки. Имаме проекта, наречен Робозакон или Роболоу. В английския си вариант той се финансира от комисията. Имаме и съфинансиране. Целта е наистина да се обвържат резултатите с социалните и етични норми. Така или иначе, още на този етап ще трябва да се направи подбор на политиките – Необходимо е да се разработи и стратегия за бъдещите предизвикателства. Ако пристъпим към дебата за това какви допълнителни възможности могат да се дадат на човека, тук разбира се няма как да не споменем имплантите, протезите. Това са технологии, които позволяват да се възстановят нарушените функции на човешкия организъм. Също така могат да позволят постигането на цели до сега недостижими за човека, защото не е изключено да се окажем надарени с нови функции. Необходимо е разбира се, да си зададем изцяло различни въпроси. Например, кога такава намеса в човешките физически възможности е оправдана? Къде е границата? Можем ли, например, да решим, че един здрав крайник трябва да бъде заменен от механичен, само защото това ще позволи много по- по-голяма бързина, например. Или най-различни други умения, свързани с силата, дори и когнитивните функции – от една страна имаме чисто утилитарната перспектива. Ние можем да се водим от максималното обществено благо. Но ми се струва, че определение в резултат на такъв подход е, би бил до някъде подвеждащ, защото трябва да се запитаме – как възприемаме уязвимостта в нашите общества. Трябва ли непременно да сме толкова съвършени? На второ място, е, целта да бъдем абсолютно защитени от слабостта, от страданието, това е нещо неизпълнимо и ми се струва, че по-скоро ще се създадат нови форми на зависимост, като зависимост от тези технологични системи, които разширяват нашия капацитет. На европейско ниво наистина ни е необходима правна рамка. Първо трябва да имаме съответствие с общата рамка и с резултатите на Европейската научна общност. Има и доста по-прагматични причини. Не можем да оставим този въпрос да се регулира единствено на национално ниво, защото резултатите могат да имат отражение върху свободното движение на хора и особено на услуги – това, както виждаме, се наблюдава и при други сценарии, свързани с биоетичните норми. Много са ни необходими транснационални норми. Също така имайте предвид, че когато една държава членка въведе забрана, а друга не го направи, естествено, че забраната в първата е, губи от своята сила. Необходимо е да се има предвид и по-практическото ниво, например, здравеопазването. Възможно е съда да вземе решението си за дадена намеса според отделния случай, но сега ще дам думата на колегата. Преди да преминем към това как да се регулира роботиката, може би трябва да разясним какво точно разбираме, като казваме роботика. Принципно това може, какво е робота? Това може да е машина, която прилича на човека, но извършва най-различни сложни действия. Ако погледнем изображенията тук, ще видим, че голяма част от тези машини изобщо не приличат на човека, но въпреки това могат да отговарят на сложни въпроси. Например, след това виждате как може да се извърши хирургическа операция, като се използва тази техническа конзола. Има най-различни други примери, които показват че определението не е изчерпателно. Ето тук имаме робот за събиране на отпадъците, който е разработен в, в Пиза. Следователно, има доста големи технологични разлики, но тук не може да си позволим фрагментирани норми. Необходимо е да мислим за подход, който да се съобразява обаче с отделните случаи. Имайте предвид, че сходни технологически характеристики водят до различни въпроси, например автономна прахосмокачка. Тя може да е автономна прахосмокачка, но отражението и в обществото да бъде различно на различните места. Следователно е важна не технологическата характеристика, а отражението върху обществото. Има проблем с тази диаграма, но сега може да я видите. От друга страна, едни и същи въпроси от правен порядък може да изискват различни решения, например протезите. Въпросът е кой трябва да заплати вредата, когато възникне и когато тя е резултат от новата технология. С други думи, всичко е много различно. А ние искаме да предоставим правилните стимули. Разбира се, стимулите зависят от конкретното автоматизирано приложение. Аз искам да се спра обаче на отговорността накратко. Вие ще намерите информацията в обширния писмен материал. Въпросът е кой трябва да плати за вредите. Дали потребителя, дали производителя, Имайте предвид, че в някои случаи дори може да кажем, че роботът носи отговорност. Нещо, което е сходно с аргументите, които се предоставят в случаите с корпорациите, например. Но това са ограничен кръг от случаи. Принципно при отговорността е важно да се водим от принципа за безопасност. Директивата за продуктите има за цел европейския пазар да бъде пазар на безопасните продукти и никой да не бъде наранен от ползването на продукта. Но да вземем автомобилите без водач. Кой трябва да носи отговорността тук. Дали производителя или шофьора. И в този случай трябва да имаме предвид и директивата за дефектните продукти. Имайте предвид обаче, че дори емпиричните изследвания показват, че технологиите биха имали своите нежелани ефекти, но въпреки това присъствието им на пазара би намалило происшествията с 97%. От друга страна трябва да се мисли за компенсации за пострадалите. Тук има различни схеми за застраховане. Ще ги намерите в доклада ми. При протезите Проблемът е, че в крайна сметка броят на протезите, които могат да се използват, не е безкраен. Може да имаме протеза за шофиране или за носене на пазарска чанта. Едно е да ти падне пазарската чанта, друго е обаче да причиниш происшествие, когато шофираш с протезата. Как ще докажем, че протезата всъщност е била дефектна? Имаме и Конвенцията за правата на хората с увреждания, съгласно която ние сме задължени да насърчаваме разработването на подобни технологии, но трябва да мислим за нормите за отговорността и съответно изключенията от отговорност за производителите в някои от случаите. При хирургичната роботика въпросите пак са по-различни. Имаме хирурга от една страна, от друга страна машината. И тук трябва също да се водим и от принципа за възможното нехайство. Но се надяваме, че тези приложения ще стават все по-разпространени, и в крайна сметка ще могат да се използват, за да се избегне човешката грешка. В някои случаи дори може да се наложи ограничение върху прякото действие на производителя или на пациента. След това в частната сфера можем да имаме роботи, които да подпомагат, да се грижат за хора, които са възрастни или страдат от увреждане. Това е нещо, което би могло да се помисли, но същевременно лесно можем да си представим как роботът по някакъв начин причинява страдание на лицето. И тук трябва да се запитаме кой е виновен. Корпорацията ли е виновна? От една страна работа се финансира от потребителя или от производителя. Има и още нещо. Тези роботи за лична грижа биха могли да бъдат и доста скъпи за наемане или за използване. И не е изключено договорите за застраховка тук да бъдат с доста затрудняващи условия. След това имаме въпроса за стандартизирането. И тук директивата за продуктовата безопасност не е достатъчна. Тя не дава допълнителните стимули. Обикновено директивите в Европа в това отношение се оказват с доста широк обхват. Например, тази за медицинските изделия обхваща всичко от изкуствена ръка до пейсмейкър, дори хирургическа ръкавица, което в крайна сметка е изделие от пластмасов материал. За това е необходимо да работим с професионалните организации и да разработим технически стандарти, които са по-добре фокусирани и същевременно определят нормите за безопасност, с които производителите ще трябва да се съобразят. При професионалните изисквания, например, трябва да се има предвид, че използващите хирургическите роботи трябва да са достатъчно добре обучени – добре е да се помисли за една система от разрешителни, например. Работата в САЩ по този въпрос вече е започнала, трябва да я извършим и в Европа. Това са някои от основните въпроси. Ето тук виждате нашите имена, адреси. Ние наскоро изготвихме и специален доклад за Европейската комисия като част от нашата изследователска работа. В предоставения писмен материал ние описваме технологиите и някои от техническите решения, които вече могат да се използват на практика. Благодаря. Председателят, благодаря за това извънредно впечатляващо изложение. Мисля, че ни остава около половин час. Всъщност, около 15 минути. Госпожа Ридер искаше да зададе първия въпрос. Бих желала да благодаря на всички експерти за това, че отделиха време да ни запознаят тези важни теми. Имам един въпрос във връзка с авторското право и един във връзка с правото на роботиката. По отношение на авторското право, господин Радауер, в една неодавнашна консултация, проведена от Европейската комисия, много крайни потребители сигнализираха за два проблема в ежедневната си практика – проблема с презграничния достъп до законно съдържание в интернет е, е общата тема на тези проблеми. Може ли да се е, улеснят потребителите, за да осъществяват по-лесно този достъп? По отношение на правото в областта на роботиката, разбирам, че се дискутира в момента не само отговорността, но и въпросът за правата на човека. Вие говорихте за крайниците които изпълняват функции като робот. Ние имаме право на физическа неприкосновеност и то е свързано с крайниците, които имаме по рождение. В известен смисъл тялото е наша собственост. А ако някой замени крайник, с който се е родил с робот, дали трябва да бъде разширено правото на неприкосновеност, на физическа неприкосновеност с оглед на това. Благодаря. Ще изслушаме въпросите, след което ще дадем възможност на експертите да отговорят. Госпожа Морвай, благодаря. Чувствам се като динозавър след това, което чухме за роботите. Моя опит е по-скоро в областта на наказателното и на семейното право. И за това спонтанно у мен възникна въпрос, като слушах и като гледах писмения материал. Грижа, отговорност могат да се прехвърлят на роботите, това чувам. Това чета в такъв случай в бъдещето е, такива старомодни понятия като обич, полагане на грижа за някого също ли ще бъдат поверени на роботите? Е, старите понятия на старото законодателство, е, като да кажем родителските задължения, отговорност на родителите спрямо децата, отговорност на порасналите, навършили пълнолетие деца към възрастните е, родители. Е, тези понятия ще бъдат ли запазени или на роботи ще бъдат поверени тези задължения? исках да попитам дали по тези съображения се мисли, дали те ще имат някакво значение или вече са безнадежно устарели и е, без да бъда кой знае какъв е, специалист в областта на техниката, искам да знам каква е разликата между е, една компютризирана кола, метрокола, например, и разни други превозни средства от най-различни видове, които се управляват от компютър. и автоматизираната кола? Каква е разликата между различните е, видове превозни средства? И още един старомоден въпрос. Един въпрос, който често чуваме като представители в Европейския парламент. Често го чуваме, често получаваме писма – с тези въпроси в областта на семейното право. Представете си отношенията родители и деца. От време на време стават отвличания. Бихте ли ни казали какви са източниците и ресурсите, които можем да използваме, когато е на лице отвличане? Да, е, вие цитирахте конвенциите на Хакската конференция. Аз използвам Хакската конвенция за международното отвличане на деца. Обаче, въпреки това, все още не мога да разбера, да вникна в това, коя нормативна уредба има предимство? Каква е иерархията на актовете? Европейското право ли има предимство? Хакската конвенция ли? Националните законодателства ли? Е, бихте ли е, коментирали на основата на това, което изнесохте като изложение тези въпроси? Благодаря. И последният ни въпрос ще бъде зададен от господин Кеслер. Моят въпрос е, е свързан с защитата на интелектуалната собственост. Благодаря много за тези толкова богати на информация презентации споразумението за свободна търговия ще има ли е, въздействие върху защитата на интелектуалната собственост и ако да, какво? Много кратък и ясен въпрос. Поздравление. Давам думата на нашите специалисти. Предлагам да започнем с доктор Крамер и зададения въпрос за Хакската конвенция. Благодаря ви. Въпросът, който зададохте, е много сложен. Не мога да ви насоча към източник, който би съдържал отговора му. В областта на семейното право, Хакската конференция е много активна, има много конвенции, много други документи на нейната веб страница и оттам може да се проследи как да се върне детето. Един предстоящ за решаване въпрос е свързан с Брюксел 2А, регламент Брюксел 2А, който също ще уреди въпроса за е, връщането на децата, екзекватурата може да отпадне. В момента там има екзекватура, но може би ще отпадне. Различните източници на правото, тези на Европейския съюз и на Хакската конференция функционират успоредно. Тоест, в регламент Брюксел 2А се препраща към Хакската конвенция за международно отвличане на лица, като се казва, че трябва да бъдат спазени определени изисквания – които са възприяти в европейското право във връзка с връщането на децата. По този начин е постигнато някакво логично съотношение, но аз не мога да кажа как точно функционира това съотношение на практика, защото там се изисква задълбочен анализ и наистина въпросът е много сложен. Отвличането на деца изисква по-специфична уредба. Зная, че сега има работна група, която извършва анализ на въпроса дали трябва винаги задължително автоматично да се върви към връщане на детето или пък да се погледнат най-напред неговите интереси, обстоятелствата свързани с неговото отсъствие. А, нали, освен това, Наистина е сложна проблематиката на отношенията между е, реалните родители и реалните деца. Ние е, можем да си говорим колкото искаме абстрактно, е, но реалните правоотношения са нещо друго. Освен това, дали, има ли значение дали родителите са биологични родители или са осиновители, това също са лица, които имат някакви права и тези права трябва да бъдат изчистени, трябва да им бъде придадена форма. Е, в момента е, биологичните родители е, са тези, които са и родители по закон. За момента не мога да ви отговоря повече от това, защото се изисква анализ, който в момента не ми е възможно да направя. Благодаря, господин Радауер. Може би вие ще намерите кратък отговор на зададения ви въпрос. Имаше два въпроса единият е, за авторското право и правните възможности да се улесни достъпа до законно съдържание в чужбина. И вторият въпрос беше за е, търговските споразумения, отражението им е, върху интелектуалната собственост. По първия въпрос не съм юрист и за това не мога да кажа член Хикс, алинея Y ще ви даде по-лесен достъп, но това, което се знае като общ отговор, ще го цитирам. Е, господин Хуберхолц е направил анализ във връзка с хармонизацията и там е, най-общо се казва. Според анализа въпреки, че седемте действащи към момента директиви до някъде са заличили разликите между законодателствата на държавите членки, териториалният характер на авторското право остава непокътнат. Тоест, през 2006, т.е. и през 2014, носителите на авторски права имат права в 25 сега са 28 различни държави членки и това ги поставя в неблагоприятно конкурентно положение спрямо конкурентите от Съединените щати, например. Това е положението във всеки случай трябва за всяка страна достъпа да се договаря адхок. Това е по въпроса за авторското право. Сега за търговските споразумения или споразуменията за свободна търговия по-точно също трудно мога да отговоря, тъй като не зная съдържанието, което се дискутира по време на преговорите за трансатлантически Търговския договор за зона за свободна търговия. Но може би само да ви насоча с един-два коментара. Съединените щати имат така наречения кодекс на практика. Можете да го намерите на сайта на външното им министерство, Държавния департамент. И в него се описва как трябва да преговарят екипите на САЩ, когато договарят споразумение за свободна търговия? Какво да искат, какво да не искат? Добре е да се погледне е, този документ. Обикновено правата на интелектуална собственост заемат челно място в интересите на преговарящите екипи. Обикновено екипите имат е, много подробни списъци е, на елементи, които биха желали да бъдат включени в тези споразумения. И това се дължи на активното лобиране на различни групи пред Американския конгрес. Тези е, въпроси обаче, е, мисля, в. Е, преговорите с Европейския съюз ще бъдат третирани отделно. Ако искате, мога да потърся допълнителна информация и да ви я дам. Другия аспект е необходимостта да се разбере колко важна е интелектуалната собственост в САЩ за европейските предприятия и колко важен е американският пазар за тях. Някои политически документи и анализи изхождат от допускането, че ако направим съвършена патентна система и система на авторско право в Европа, ще решим всички проблеми. Ще решим 50% от а, а, проблемите. До останалите 50% ще бъдат свързани с САЩ или ще бъдат свързани по равно 33% с САЩ и 33% с Азия и правото на интелектуална собственост там. Трябва да се вземат предвид законодателствата и в тези райони на света, за да се знае с какво ще се сблъскват предприятията. Е, не зная цифрата е, на изуст, но около 80% от всички спорове, свързани с интелектуална собственост, се развиват пред съдилищата в САЩ, което означава, че трябва да не се изхожда само от положението в Европа, а трябва да се взема предвид и положението в САЩ, както и на други места по света. Благодаря. Следващият отговор? Да. Благодаря. Благодаря за въпроса ви за пределите на правата на човека и за изкуствените крайници. Да, по този въпрос вече се говори за трансформацията, която технологията причинява в човешкото тяло. Вече има изкуствени крайници, има бионични простати, които могат да управляват определени жизнени функции и се смята, че в този случай частта стават неразделна част от тялото и се включва в понятието лична и физическа неприкосновеност. Можете да искате здравни услуги, можете да е, отстоявате своята а, е, независимост. Има съдебна практика в а, е, този смисъл. Въпреки, че има и известни спорове, но споровете се водят извън съдилищата. По-скоро са академични. Що се отнася до въпроса за полагането на грижи за възрастни хора, за полагането на грижи за деца, на хора с увреждания, то тук се поставят много важни етически съображения. И когато се работи върху тях научните среди, ще бъде търсен отговор на съответните въпроси. Общата идея е, че роботите за полагане на грижа могат да изпълняват по-тежките задължения, така че да освободят задълже... т.е. време на хората, които могат да отделят повече време тогава за разговори, за общуване, за някаква друга дейност, за други занимания, вместо да се натоварват с тежки задължения по преместване, вдигане, сваляне, обслужване. Общо взето това е идеята, която стои зад технологията. Вашата друга идея и друг въпрос бяха свързани с компютризираните коли, колите с автоматично управление, колите без шофьори когато има коли без шофьори, те са напълно автономни. Тоест, е, вървят без никакъв надзор е, от страна на човек. Докато в повечето системи е, има участие на човек в управлението на колата. Тези коли ще се движат в улиците, докато други е, видове технологии се използват преди всичко за инфраструктура, не за движение по улицата. Значи има напълно автоматизирани машини, които се използват като производствени мощности. И там се поставят въпросите по съвсем различен начин. Не знам дали колегата иска да вземе отношение по въпроса за правата на човека. Искам да кажа, че в нашето проучване сме казали, че роботизираната протеза трябва да се разглежда като част от човешкото дяло, например с оглед установяване на самоличността. Има хора, които много трудно могат да убедят хората, че това, което носят на тялото си, е част от самите тях. По отношение на роботите за полагане на грижи, въпросът е доста дискутиран. Говорили сме с много хора с увреждания. Те ни казват често пъти, че когато за тях се грижи човек, той изпълнява много тежки задължения – те биха предпочели по-скоро роботът да им подава храната, човекът да седи отстрани и да общува с тях, да си говори с тях. Иначе този, който се грижи за тях, просто им дава храна и не му остава време за разговор. В такъв случай може човекът да бъде заместен за тежките задължения от робот. А, когато човекът изпълнява тежки задължения и не му остава време за елементарно човешко общуване, а, тогава грижата не е с такова високо качество. Това а, се очерта като мнение на групите, които сме интервюирали в хода на целия проект. Ако ми позволите, намерих в документите си съответния процес в САЩ, който е специален процес, свързан с поразуменията за технологичните развития. Може би това е важно при договарянето на споразумението за свободна търговия. Може ли да повторите C175, казахте вие? Благодаря. Много полезна информация наистина. Това, което ми оставя да направя сега е да благодаря на всички експерти. Изключително интересни изложения чухме. Искам да благодаря и на всички присъствали. Според мен това беше един изключително ползотворен следобед, нещо, което много скоро ще трябва да повторим. Благодаря на всички.